е потвърдена. Следната писмена декларация е подписана от мнозинство, а именно 2312 за Европейската година на семейството. Госпожа Харкин, госпожа Морин Карен, госпожа Анжелини и госпожа Штайнбрук са подали тази декларация. Комисията по бюджета прави корекция към протокола на от 6 февруари